между нас. И така, сега ще дам думата на господин Фербер. Благодаря, господин. Благодаря, господин председател, господин комисар. Колеги, ако обичате, малко тишина. И така, председателят, колеги, колеги, ако не желаете да чуете това, което ще ни каже господин Фербер, ви моля безшумно да напуснете залата. Е, обръщам се конкретно към госпожа Хармс. Госпожа Хармс, би трябвало да ме слушате. Би трябвало да ме чуете преди е, утре да започнете да давате пресконференции. И така, и така, колеги, колеги, ако обичате. Ако обичате. Благодаря, господин председател, господин комисар, скъпи колеги. За първ път разглеждаме за конкретно законодателно предложение от аферата LuxLeaks, така че днешната дискусия е изключително важна, защото ние трябва да отправим ясно послание, е, ясно послание в полза на сигурността и на прозрачността за справедливо данъчно облагане в целия Европейски съюз е, е, защото всички предварителни данъчни решения предпоставят обмен на информация. Е, може би е, работите не вървят така добре, както бихме желали. Независимо от това, бих искал да благодаря на Европейската комисия и на комисаря за това, че са се заели с въпроса и от гледна точка на държавата защото в края на краищата е, това се свежда до помощ от страна на държавата и е, този вид данъчно облагане трябва да се разглежда именно в този дух. Защото всяко предварително е, данъчно решение с трансгранично въздействие трябва да бъде обект на автоматичен обмен на информация. Смятам, че този подход е правилен. В комисията по економически и парични въпроси ние добавихме много неща. Примерно, е, във връзка с приложното, приложното приложното поле, е, председателя господин Брок, ако обичате, е, или, или излезте за да говорите навън, или престанете да говорите. Та. Казахме, във връзка с приложното поле на всички предварителни данъчни решения, които вече са влезли в сила, трябва да бъдат покрити. Тоест, всяко предварително данъчно решение за юридически лица и които вече са влезли в сила, не сме е, съгласни с периодиката, предложена от Европейската комисия. Отиваме отвъд е, тази периодика. Освен това, искаме е, да се обогати информацията, трябва да се добави към нея данъчния номер. Изобщо всяка информация, на която стъпваме, за да се откълним от обичайното данъчно облагане. Смятаме, че тази информация трябва да се използва в приложение на правото за конкуренция и едва тогава можем да получим гаранции, че е, данъчното право е, няма да бъде оръжие, което се използва срещу другите. В който се вземе предварително данъчно облагане, трябва да си има предвид, че се излагаме на санкции. Аз съм разочарован. Много съжалявам, че на 6 октомври е, съвета постига съгласие по предложение, което е много по-неамбициозно е, от това, което предлага Европейската комисия. Всъщност решението засяга само трансгранични сделки. Не, не е ясно всъщност за какво точно става въпрос е, и съвета не го уточнява. Е, всъщност е, периодът е само за 5 години, докато ние настояваме това да се отнася за всички решения, които са в сила. Много съм разочарован от това, че държавите членки или поне техните министри на финансите които неколкократно са ни обещавали прозрачност, е, обещавали са го пред е, компетентната комисия на Европейския парламент и пред целия парламент. Всъщност не удържат на думата си. Така че е, ще се налага отново да настояваме за създаването на система, която да бъде образец за яснота и за прозрачност, за да може всеки съобразно е, мястото или богатството, което е създадено, да бъде обект на справедливо данъчно облагане. Надявам се това споразумение да бъде широко подкрепено от Европейския парламент. Председателката, давам думата на госпожа Ферейра. Благодаря, госпожо председател или госпожо, госпожо председател. Госпожо председател, скъпи колеги, господин комисар, така. В е, началото бих искала да поздравя докладчика, да поздравя и постигнатия компромис в резултат на колективен труд в Европейския парламент. Днес по-късно в специализираната комисия по данъчно облагане, която беше създадена след аферата LuxLeaks, ще гласуваме друг доклад, в който се надявам е, също да се постигне компромис. Е, една година след скандала Люкс Ликс, проблемът с обменът на информация е един от проблемите, които трябва да бъдат разгледани спешно и сериозно. Това е ангажимент, който е поет не само в Европейския парламент, но и по силата на институционално споразумение между Комисията, съвета и парламента, за да може в европейската култура да се създаде нов подход към данъчното облагане. В този смисъл бих искала най-напред да поздравя Европейската комисия за многобройните инициативи, е, които са поети до сега. Бих искала, освен това, да помоля Европейската комисия да не се отказва от тази битка. Много е важно да има категорична позиция от страна на Европейския парламент. В момента ние изграждаме такава позиция. Европейската комисия също така трябва да има категорична позиция, а позицията на съвета трябва да бъде достойна за доверие. Искам тук да поправя това, което господин Фербер току-що каза във връзка с разочарованието. разочарованието във връзка с данъчните решения решения, които са взети на съвета ЕКОФИН на 6 октомври. Не само по датата на влизане в сила на новите разпоредби, но разочарование и е породено и от други причини. Първо искам да кажа, че споразумението за обмен на информацията, което до сега беше тайно споразумение, което дава привилегии на мултинационалните компании в областта на данъчното облагане, да, е, те трябва да бъдат е, предмет на обект между държавите членки, вместо Европейската комисия да играе дължимата и роля. Напомням, че Европейската комисия трябва да бъде мястото, където се осъществява обмен на информация, за да се избегне това, което е, до сега беше проблем на всички междудържавни споразумения. Този проблем да остане правило и за бъдеще. Е, в Европейската комисия трябва да се осъществява обмена на информация. Е, трябва правителствата да сведат до минимум обмена на информацията помежду си. Периода е сведен до 5 години, при положение, че комисията беше предложила 10 години. Има още много споразумения, които трябва да се подпишат. Те трябва, е, до тях трябва всички данъчни администрации да имат достъп, независимо от началото на споразумението. Тоест, е, всички е, споразумения трябва да предвиждат обмен на информация. Искам да кажа, че целият този обмен на информация е, всички тези споразумения трябва да бъдат предавани, защото пазарът е единен. И ако дадена мултинационална компания има предимства в една държава членка, това автоматично се отразява на печалбата във всички останали държави. Така че не може да се ограничава обмена на информация само в вътрешен обмен между отделни държави. Защото по споразумението данъчното решение изисквания се отнася за целия единен пазар и при е, свободното движение на капитали може да има загуба за други държави членки. Накратко, има нов европейски дневен ред по този въпрос. Европейския парламент работи добросъвестно, Европейската комисия също работи усърдно, съветът обаче трябва да бъде лоялен и трябва да действа решително, за да е, има данъчна справедливост в Европейския съюз съюз, за да се възстанови доверието на гражданите, защото те плащат данъци. Те плащат данъци и те трябва да гласуват доверие в този общ проект, е, в който ние всички вярваме. Скот Като, Благодаря ви. Преминаваме към третият ни докладчик, благодаря ви. В а, правителство в Европейския Европейски съюз сключват съмнителни споразумения с големи национални компании и нашите граждани плащат а, за това при положение, че МСП а, губят, защото не могат да се справят а, с конкуренцията с а, данъчните обои, които получават големите мултинационални компании. Да, Справедливото данъчно облагане е много важно за европейските граждани и тъй като наближава годишнината от избухването на скандала за Люксликс, искала да знам въпроса кой и колко би следвало да знае за данъчното облагане. Отговорът е, че знаем прекалено малко, за да сме в състояние да изготвим политики, които да убедят нашите гражданите, че корпорациите плащат данъчите както би следвало. Като член на комисията за данъчните постановления, все още има голям брой дан, документи, с които не съм запозната. Минал, през ноември миналата година европейските граждани с ужас установиха, че самият председател на Европейската комисия е участвал в, в, в сключването на данъчни споразумения с голям брой мултинационални компании, но без да бъде сигнализиран този факт от журналисти нямаше как тези данни изобщо да станат достояние на обществото. Първият е истински знак, че Европейската комисия смята да, заеме, да се заеме с въпроса, започна с решенията за данъчните облагания на Starbucks и Fiat и искането за възстановяване на неизплатени данъчни задължения. Поздравявам комисара Верстраги за сключеното до момента, но и насърчавам и да продължи с по-нататъчните разследвания. През месец март тази година Европейската комисия представи пакет за данъчна прозрачност, която включва и досието, с което се занимаваме днес. Те предлагат да се отмени директивата за облагане на лихвите от спесявания, прията през 2003 година, с която се гарантира, че се плаща данък върху лихвите и спесяването, но които в момента се припокрива с друга директива. Аз бях докладчик по това предложение и направих изчерпателен анализ на евентуалните пропуски при докладването за нашето облагане. В отлично сътрудничество с докладчите в Сянка решихме да подкрепим искането за отмяна. Да, директивата за административното сътрудничество се разширява и обхваща и автоматичният обмен на данни за данъците за данъчното облагане но за съжаление съвета не изслуша нашето мнение по отношението на Европейската комисия, което е разочароващо. Но ако се, трябва да се върна към централната, към основното ми послание, смятаме, е, че не сме достатъчно амбициозни отношението ни как трябва да се предоставя информацията. Ние настояваме като група на зелените защитения централен регистр да бъде достъпен не само за държавите членки за Европейската комисия, но и за европейските граждани. И ние отново ще се на това предложение като изменение в пленарна зала, защото според нас то отговаря на искането на европейските граждани. Както казах в началото на изказването си, в основата на скандала с беше липсата на, на информация, която да е обществено достояние високопоставените държавни служители и е, директорите на мултинационални компании много добре знаеха какво се случва. Но аз като член на Европейския парламент не знаех нищо. И от тези, които представлявам, не знаех нищо. По тази причина зелени, групата на зелените в Европейския парламент няма да приемат нищо, освен пълно публикуване на, на всички данъчни постановления. Само по този начин избраните от гласоподаватели ще могат да ги уверят, че те действат в тях, техен интерес. И е, само в е, този случай че адвокати, които се занимават с данъчно облагане, ще дадат сметка, че не бива да губят толкова много време в изготвяне на такива сложни данъчни сделки. Има синя карта, господин Чани. Госпожо Скот Като, ще отговорите ли на въпроса? Добре. Господин Чан, имате думата. Köszönöm szépen a kérdés lehetőségét, bár mind a három raport... Благодаря ви за тази възможност да задам въпроса си. Можех да се обърна към всеки от тримата докладчици с този въпрос. Според мен също е важно общественото мнение да бъде информирано в най-висока степен. Съгласно първоначалните изчисления на Европейската комисия, в какъв размер са сумите на, на избягване на данъчно облагане от страна на, на големите корпорации, т.е. каква е загубата на корпорациите. Може ли да ни предоставите някакви конкретни данни? Благодаря ви за този доста предизвикателен въпрос. Ами не разполагам с конкретните данни е, в себе си в момента. Разбирам, че не можете да зададете въпроса си към Европейската комисия, но може би те ще ни предоставят необходимата информация. Разбира се, трудно е да правим прогнози, като не разполагаме с необходимата е, Информация. И Затова настояваме за публикуване на данъчните становища, за да разполагаме цяла тази информация. Отново благодаря на комисаря Вестарге за изчисленията за двете корпорации, Starbucks и Fiat. Но имаме нужда от повече подобни данни, за да си дадем сметка за истинския размер на този проблем и е, загубите за държавните хазни на държавите членки. Сега давам думата на комисията и комисар Московици. Благодаря, госпожо председател. Дами и господа докладчици, агресивното данъчно, данъчни споразумения подат загриженост и в Европа, и на равнище ОИСР и Г20. Необходима е да има по-голяма прозрачност между държавите членки. Това ще бъде една крачка напред, голяма крачка напред за борба срещу е, агресивните данъчни споразумения е, и е, данъчните узбягвания. Миналата година, миналата седмица бяха взети решения в този смисъл и аз работя в тясно сътрудничество с госпожа Вестагер по тези въпроси. Днес държавите членки разполагат с въз, възможност да решат дали, примерно, дадено данъчно установище може да има последици в друга държава членка или в а, трета страна. Но лич, липсата на прозрачност се използва от някои е, предприятия и фирми, за да занижат е, данъчната си задълженост. Е, това е особено от особено значение и особено вредно в момента на криза. Затова през март 2015 година излезахме с предложение за автоматичен обмен на информация и задължителен автоматичен обмен на информация между всички държави членки. Благодаря на господин Фербер за неговото предложение. На 6 октомври държавите членки постигнаха компромисно решение. Мисля, че това е политическо решение, което е много своевременно точно преди да излезат предложенията и препоръките БЕПС на ОИСър и които бяха приети от Г20 в рамките на заседанията на Международния валутен фонд. господин Ламасур и пред комисията ТАКС извърши наистина огромна работа, е, упражнявайки натиск на държавите членки, тъй като не всички, нямаше винаги единодушие в ЕКОФИН, но наистина парламента успя да наложи е, някои важни решения. Това е важен сигнал, който отправя Европейския е, съюз. Е, важно послание, което отправен, отправихме в е, Лима и в рамките на Г20 аз насърчих нашите партньори тази инициатива на Европейския съюз да се превърне в е, е, световен критерий или стандарт. Е, бих искала да отговори на госпожа Ферера и на другите, които зададаха въпроси. Първо, Наистина трябва да отидеме отвъд а, само транс, а, трансферните ценообразувания. Трябва да бъдат взети предвид всички а, договорености за трансферно ценообразуване. И второ, разбира се, трябваше да ускориме малко ритъма. Комисията в никакъв случай не е. Е, на различно от вас мнение, господин докладчик. Напротив, пред, пред, пред, пред, предложението на комисията отиде отвъд е, приетото от съвета, но вие всички отлично знаете как функционира съвета. Знаете, че е много трудно да се приемат с единодушие е, решения с, свързани с данъчното облагане. Необходими бяха 7 месеца е, след подаване на предложението до приемането на предложението от ЕКОФИН. Но ние смятаме, че принципите, които са залегнали в е, нашето предложение, присъстват в текста. Задължителното автоматично обмен на информация, приложното поле на решението включително и участието на комисията в това а, вземане на решение. Мисля, че ретроактивността и срока 10 години е абсолютно достатъчен. Мисля, че при всички случаи първоначалното предложение под 5 години беше по-добро от предложението от 3 години. А колкото до графика на изпълнение, аз е, исках това а, решение да може да влезе в сила първото три месече на 2016 година, но дър, държавите членки изтъкнаха необходимостта от а, допълнителен преходен период. Струва ми се, че компромиса въпреки всичко е достатъчно амбициозен и смятаме в комисията, че е добър и в никакъв случай нямаше да, бъд, да, да сме съгласни и да приемеме компромис, който нямаше да отрази съдържанието на взетите решения. Така че смятам, че това е крачка напред и за комисията, и е, за Европейския парламент. Е, важно е комисията да, да участва, защото по този начин държавите членки поемат е, много по-изцяло своите отговорности. Мисля, че ако без участие, бяхме останали в разговори и споразумения между държавите членки, без участието на комисията, то тогава е, е, можехме да бъдем и свидетели на някои не винаги много целесообразни договорености между държавите членки. Е, споразумението, подписано на 27 май между Европейския съюз и Швейцария за автоматичен обмен на информация, е исторически момент. Мисля, че това е много е, важно, защото това е много е, една, един знаков, една знакова крачка напред. Това означава края на банковата тайна и от тук нататък мисля, че това е много важно за нашите граждани. Аз се радвам радвам, че този анализ се споделя от докладчика. И а, още веднъж а, ви приканвам да подкрепите тази инициатива. Също, също така предложихме при Препаха, прем, премахнахме, пред, пред, предложихме премахване на а, укриването на лихвите по сметки за спестяване. За... Съжаляваме, че директивата за спестовните сметки бе приета много късно. Това обаче трябва да бъде урок за нас. За това, че трябва да бъдем много по- активни и да работиме много по-бързо. Но аз не приветствам доклада на госпожа Скот Като, която призовава към изтегляне на вече ненужната директива. От друга страна, бих искал само да кажа, че начина по който споменахте председателя на комисията, може би не е съвсем удачен в случая защото в нашите институции трябва да си служиме с подходящите думи. Така, мерките за автоматичният обмен на информация на основата на административното сътрудничество ще бъдат ще, ще влезат в сила в съответния срок. Ние ще ви информираме за всяко развитие в тази област. Така че смятам, че днес обсъждаме наистина една ново, нова крачка напред, нещо, което аз лично наричам революцията на прозрачността тъй като технологиите върват напред, технологиите се развиват, вашата институция и би искала да направиме крачка напред и смятам, че с съвместни усилия е, ще го направиме. Благодаря на докладчиците, защото по този начин всички допринасяме към революцията на прозрачността. Надявам се, че по време на нашия мандат ще, продълж, ще продължиме с крачките напред и наистина ще, предпри, ще предприемеме конкретни мерки за данъчно облагане в страната страната, където се е, извършва дейността. А, колкото до отчетността по държави, също така имаме а, е, предложения, има постигнат напредък. Днес сме направили крачка напред, но е, ще продължиме борбата за пълна революция на прозрачността е, и в бъдеще. Благодаря ви. Господин Шваб има думата. Е, господин комисар, скъпи колеги, самата тема на днешната дискусия. Ние не обсъждаме просто доклада Фербер, макар че държа да поздравя господин Фербер за свършената от него работа, но все пак днешната тема е информацията, обмена на информация, включително и с трети страни. Темата е много сложна. Трябва да се има предвид вътрешната логика на Европейския съюз Има много неща от второстепенно значение. Важното е да се умеем да съхраним вътрешния пазар, е, единния пазар. Вие току-що е, посочихте като пример доклада за обмена на информация между отделни страни. Нека да не се връщаме към логиката от 1993 година. Нека държавите членки да се съобразяват в по-голяма степен с европейското законодателство, отколкото с, с съответното национално законодателство. Е, след е, скандала LuxLeaks ние трябва да действаме много по-бързо. Е, трябва да развием изпреварващото съобщение за данни данъчните становища. Господин комисар, остава един открит въпрос. Искам да попитам, е, можем ли да предоставим на държавите членки те да преценят доколко даден въпрос има трансгранично значение? Е, това е въпрос на вътрешен баланс господин комисар, Надявам се процеса, който е започнат в частност и от Европейския съд да приключи успешно. Благодаря ви. Давам думата сега на господин Симон. Господин председател, мисля, че страха, който изпитахме миналата седмица е превратна точка, защото е, се говори за, за незаконосъобразно поведение, но не и за незаконно поведение. Европейската комисия спомена миналата седмица за незаконосообразни процедури между дружества и държави. Ако държавите членки са е, сериозни, ако са е, сериозни, за това, че ще осигурят по-добри условия за конкуренция, то тогава законно си задаваме въпроса защо не участват в обмена на информация. Европейската комисия постигна толкова висок успех, защото се основа на правото на конкуренцията и е, съответно е, се позова на проистичащите от него последици. Ето защо е, е, можем да се зададем въпроса, защо не отидем по-далеч до е, какъв период за обратно действие може да се предвиди за данъчните становища. Вие предвиждате период от 5 години. Каква е целта на толкова кратък срок? Е, не е ли именно за да не се е, осветли всичко, дори най-тъмните кътчета? Не е ли по-добре е, да продължаваме да оказваме натиск върху обмена на информация, за да можем да разберем какви данъчни становища са сключени до сега? Без прозрачност никога няма да се промени процедурата в Европейския съюз. Господин председател, мога да ви уверя, че можете да разчитате на нашата подкрепа. Госпожа Лунес има думата сега. Господин Лунес, благодаря. Благодаря. Е, всъщност ни трябва да се борим с е, данъчните измами и избягването на плащане на данъци. Въпросът е много важен. Ако е, искате да плащате по-малко данъци, все пак трябва да сте сигурни, че плащате и дължимите данъци. Това са два доклада. Два доклада, които са много важни, защото собственото ни законодателство вече трябва да бъде приведено в съответствие с международните стандарти стандарти. Освен това, има разпоредби, които вече са загубили своя смисъл. Сега, във връзка с избягването на плащане на данъци, удовлетворяваме предложението на Европейската комисия, за да има прозрачност. Най-важното е да има обмен на информация. Министъра на финансите в нашата страна започна да предоставя информация на други държави членки. Но тогава излезе доклада на Европейската комисия пред Европейския парламент. И там вече нещата като че ли се влушиха. Вие искате повече бюрокрация, е, повече сложна процедура. А ние точно срещу това се борим. Ако искате да се борите с данъчните из, измами, трябва да знаете е, къде искате да харчите парите си и как това да стане най-ефективно. И точно това не се постига. Точно това не се постига е, поради измененията в Европейския парламент. Защо защо да споделяме всяко данъчно становище? Нека да се съсредоточим е, само върху тези, които имат международно измерение и се отнасят за няколко държави членки. В заключение искам да кажа, че решенията на съвета са много умни, когато се приемат е, правилата на този етап. Е, председателката, следващи изказващ се, госпожа господин Лондър за две минути. Благодаря ви. Е, е, когато говорим за правомощите на Европейската комисия, искам отново да повторя решението да се, обвинят, да се обявят за незаконни данъчни становища, е, когато те не отговарят на определени стандарти. Това е ясен сигнал не само за дружества, които искат да използват данъчните системи и които не спазват международни техните стандарти, когато трябва да платят дължимите от тях данъци, но и самите държави членки е, са отговорни, когато става въпрос за данъчна справедливост. Това разследване отново доказва, че е решаващо да определим централна роля за Европейската комисия. Е, с автоматичния обмен на информация можем да гарантираме спазването на европейските правила, и спазването на европейско законодателство. Надявам се да извлечем необходимите полуки от този скандал, е, да има достъп до документите, да сме е, сигурни, е, че има равно третиране на всички европейски дружества. Текстът на нашия доклад върви в правилна посока. Търсят се разпоредби, които са балансирани и прозрачни. Аз разбирам лицата, които искат пълен достъп до данъчното становище. Най-важното обаче, ключовата информация е, да бъде на разположение на Европейската комисия. Искам да благодаря на докладчика, на докладчиците в Сянка за извършената от тях работа. Резултатът, поне според мен, е качествен доклад с е, много ограничен брой изменения, които трябва да бъдат внесени. Радвам се, е, че е, ние вървим е, срещу настоящата тенденция, когато се опитваме да действаме заедно, а не по-отдално. Благодаря ви. Благодаря ви. Думата има Мариса Матиаш. Много ви благодаря, госпожо председател. В моята страна 19 от, все, от 20 листвани на борсата компании плащат акциите си в чуж... си в чужбина. Затова смятам, че настоящото законодателство предложено законодателно предложение не е достатъчно, но все пак поставя минимални изисквания за сътрудничество между държавите членки. По този начин гражданите също така ще могат да си дадат сметка колко сериозен действително е проблема. Автоматичният обмен на, на информация между данъчните служби е въпрос за основна справедливост по отношение на данъчното облагане. И това е целта на предложението на господин Фебер големите мултинационални компании избягват данъчното е, облагане, което води до огромни загуби за хазните на държавите членки. Ако към това се добавя и избягването на данъчното облагане и специалните данъчни е, становища се говори за избягване на данъчно облагане в размер от 190 милиарда евро годишно, което разбира се ощетява данъкоплаците. И също така ощетява държавите членки от преходи, които са от съществено значение за борбата срещу бедността, и борбата срещу социалното изключване. Ето защо трябва да има истински справедлив достъп на, обществено, на обществеността до информация за нашите становища. Ние настояваме за демократичен и граждански контрол на данъчните постановления. Благодаря ви. А сега думата има госпожа Ева Жули. Госпожо председател, скъпи колеги, господин комисар Московиси. Европейският парламент си върши работата. От 2009 година насам ние поемаме амбициозни е, доклади за борба с е, избягването данъчното облагане и данъчните измами. Доколкото е възможно, ние се опитваме да принесем за по-добра законодателство. И когато изпухне скандал, е, ние направим всичко възможно, за да окажем натиск върху инициаторите на този вид данъчни практики. Недопустимо е обаче да се възпрепятства парламента в неговата дейност, когато настоява за по-голяма прозрачност за споразуменията с трети страни. Държавите членки ни оставят без отговор, а вие, господин Московиси, оставяте дебатът да замре. Нашата комисия такс за данъчните постановления изискваше достъп до документи, за да разберем кой е допуснал този вид практики в продължение на години и в крайна сметка ни възпрепятствате да оказваме демократичния си контрол. Европейският парламент не може само да приема споразуменията, при, е, сключени от други. Не можем само възпитано да приемаме вашите решения. Борбата за справедливо данъчно облагане е борба за демокрация. И би било добре Европейската комисия да си даде сметка за този факт. Благодаря ви. Думата има господин Марко Цани. Благодаря, господин председател. Аз мисля, че Не, тук в, не, не, не, не са взети достатъчно мерки за промяна на една на едно срамно положение. В подобни случаи виждаме, че държавите членки са, го, са готови да а, е, работят едни си, срещу други и всъщност в името на многонационални предприятия, които са готови на всичко пък, за да а, е, и, получат повече а, е, печалби. Няма никакъв публичен достъп до данните, до съдържанията на нещата, а държавите членки са решили да ограничат задължителният обмен на информация само до данъчните становища. Тоест, те не искат да решат проблемите, а под се опитват да привличат многонационални предприятия, които плащат минимални смешни данъци. Всичко е в, в ущърп на гражданите. Госпожа Капел. Благодаря, госпожо председател. Комисар Вестегър взе думата по този въпрос миналата година. Тя отбеляза, че първите скандали, скандалите с Фиат, с Старбъкс, всъщност са едно доказателство за получаване на скрита държавна помощ. Всъщност става дума за едни предварителни данъчни споразумения с е, люксембургското правителство и люксембургската администрация, водейки до облагаемост от, е, в размер на 1% на тези предприятия. Е, какво означава това? Това означава, че в рамките на една година има над 199 милиарда загуби от данъци вследствие на постигнати подобни данъчни споразумения. В рамките на УИСър бяха взети съответните мерки, бяха направени анализи и се стигна до заключението, че големите многонационални предприятия плащат не повече от 5% данъци в сравнение с 30% за малките и средни предприятия. Тоест има абсолютна несправедливост. Така че е, мерките трябва да бъдат по посока на истински задълбочен истински задълбочен обмен на информация. Това ще бъде първият етап за борбата срещу данъчното а, е, укриване и, данъч, и за данъчна справедливост. Но това е само една първата крачка напред. След това ще трябва да бъдат взети е, допълнителни мерки. особено за предприятията, които работят в различни държави членки, а всъщност са, са само почтенски кутии в, в много от тях. Госпожа Малетич има думата. Захвалям всем известителима, кои свър... А на свой ред бих искала да изкажа благодарност на всички докладчици които са работили върху толкова важен доклад. Вие подчертахте посланието, което Европейския парламент отправя, колко много държим на прозрачността и на справедливо данъчно облагане в целия Европейски съюз. Ние искаме система, при която данъците да се плащат е, там, където реално се извършва економическата дейност. Тоест, е, система, която да не допуска неплащането на данъци. Ние е, искаме е, данъчна система, която да бъде ясна, предвидима, проста за данакоплатците и принос за създаването на такава система би била отмяната на директивата върху върху спестяванията, е, е, защото спестителите ще получат доходи от е, спестяванията си, ако тези спестявания се съхраняват в различна държавна система. Ние трябва да имаме справедлива система, едновременно с това работим върху обмяната на информация, върху създаването на справедлива конкуренция между държавите членки, а това предполага отмяна на данъчните измами и на избягването на, данъч, на плащането на данъци. С други думи, е, правна система, която да бъде съобразена е, с стандартите на ОИСР, е, мисля, че приложното поле на подобно законодателство ще бъде по-широко от приложното поле на е, директивата. Не трябва да се губи информация. Е, трябва да сме сигурни, че всички държави членки разполагат с е, необходимата информация. Нека Европейската комисия не забравя това. Благодаря ви. Председателката, благодаря. Е, давам думата на е, господин Бае. Е, благодаря. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, както обикновено, действителността застига политиката. Комисията току-що доказа това. Тя изпита лично това, като вижда какви данъчни становища са дадени на Фиат и на Старбак в Холандия. Така че това поведение не е само безнравствено, но и не незаконно. Наясно текстът е бил гласуван 2011 или 2012 година и е, всичко, което ние сме гласували, ако беше приложено, нямаше да се допусне такова отклоняване на средства. Е, това е, дело показва, че Европейския съвет все още не разбира какъв е залога. Текста на Европейския парламент е много по-амбициозен от текста прият на 6 октомври. Държа специално да благодаря на колегата Маркус и на всички докладчици в Сянка. Текстът е компромисен. Искам да подчертая няколко важни данни. Е, първо, приложното поле да трябва да се поставят на анализ всички сделки на е, международни и национални компании. За какво служат те? Да е ясно кого защитаваме. На второ място, правилата са ефективни само ако има санкции. За това настоява парламента. Ако държава членка не играе играта, трябва да има санкции. Ако откаже да изпраща информация или ако изпраща погрешна информация. На трето място, в този процес да се засили ролята на Европейската комисия, знаем, че не можеш да бъдеш съдя и страна в даден процес. Системата е, в момента е, предвижда именно това. Е, съветът да бъде и страна и съдя. И е, за да помогнем на приятелите си, ние трябва да настояваме за прозрачност, същинска, а не козметична прозрачност. Знаете, че прекалено много информация убива информацията. В текста ние настояваме за ясно, разбираемо и допустимо за всички публикуване на данни, да, бъде, е, да имат доста всички, а не само специалистите. Мисля, че е, във всички страни се предвижда европейски идентификационен номер. По този начин ще ще има по-лесна проследяемост, ще има по-малко административно време. Надявам се, господин комисар, да подкрепите това е, предложение, защото е, не само многонационалните компании, но и държави членки е, губят. Това не може да продължава така. Благодаря господин Луке. Госпожо председател, Днешният дебат е посветен на данъчната справедливост. Всеки, който трябва да плаща данъци, би следвало да го прави съответно правилата и трябва да плаща своят справедлив дял. Знаем от документите, публикувани в рамките на разследването на Европейската комисия по скандала в LuxLeaks, че има сериозно нарушаване на този принцип за справедливост и че Европейската комисия установила наличието на незаконни данъчни субсидии в случая с Фият и Старбъкс. Сигурен съм, че ще има още много други случаи, които ще излязат наяве. И не разбираме защо при това положение съвета не иска да даде възможност на Европейската комисия да има свободен достъп до необходимата и информация. Тук говорим за основна данна справедливост. Европейската комисия има нужда от съответните документи, за да може да си свърши работата. Не можем да оставим държавите членки сами да бъдат съдии на собствените си грешки. Имаме нужда от Европейската комисия, от Европейския съюз, за да се а, сложи край на изкривяването на конкуренция, да се гарантира данъчна справедливост. Благодаря ви, думата е господин Тойер. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, дами и господа. В комисията такс разглеждахме проблема свързан с люкс ликс и стигнахме до до заключението, че много национални компании използват всички възможни методи, за да плащат по-малко данъци и всъщност се създават условия за абсолютно нелоялна конкуренция между малките и средни предприятия и големите и е, също така са наказани държавите членки, които не искат да прилагат подобни е, мерки. Сега, Обмена е, и задължителен обмен на информация е от огромно значение, но не е достатъчно. Знаеме, че в е, Швейцария, за, за да има по-лоялна конкуренция конкуренция между кантоните. През 50-те години е подписано нещо като споразумение между тези кантони, включващо автоматичен обмен на информация. Така че ние изискваме от комисията да направи всичко възможно да решенията на съвета да не се превърнат в швейцарско сирене с дупки. Госпожен, господин Виегаш има думата. Е, е първо, първо на френски. Господин Юнкер, като министър-председател на Люксембург, е сключил споразумение с стотици многонационални компании, за да привлече е, печалби в Люксембург и това е кражба от данъчните приходи на държавите членки. Извинете, не ми пука, не ми пука, може да е председател на Европейската комисия, може да е папа, той няма моето доверие. Съжалявам. Продължавам сега на испански, на португалски. Е, имаше много данъчни фиск много данъчни скандали. Е, Европейската комисия като че ли поведе битка срещу данъчните измами. Е, трябва обаче да се уверим, че всички предложения, които са направени, е, са просто някакъв текст, който не води до никакви законодателни промени. Регламента за обмен на информация с Швейцария предвижда някои хитрости. Нашата комисия, специално за данъчното облагане, работи работи трудно. Обединеното кралство, Холандия и Люксембург не дадоха достъп до информация, съобразно кодекса за поведение. Това са признаци, които ни карат да се съмняваме в същинската политическа воля да се заемем с този проблем. Ние ще продължим да бъдем изключително бдителни. А, има синя карта. Има синя карта. Е, готов ли сте да отговорите, господин е, на Вегас? Благодаря. Добър ден на всички. С много голям интерес е, чуха вашата реч, особено първата част. Бихте ли се съгласил с мен, когато изпитвате чувство, че господин Юнкер и неговата комисия е, правят нещо, е, към което трябва да се отнасяме много предпазливо и с много голяма предпазливост? Дали всяка тема, по която работи комисията, трябва да бъде обект на битка? Съгласни ли сте с това? Аз не чух началото на въпроса ви. Въпреки това обаче, искам да кажа, че тези скандали не засягат само председателя на Европейската комисия, но също така и председателя на Еврогрупата. Те засягат основните страни, които са представени тук, които са подкрепили години наред правителства, които са сключвали данъчни споразумения, по силата на които многонационалните компании е, е, си карат Кефа и е, всъщност има много, много благоприятен, благоприятен данъчен режим за тях. А, това поставя под въпрос цялата система в Европейския съюз. Частните интереси на многонационалните компании системно се оказват много по-важни от политическата власт. Това става все по-ясно. Следващи изказващ се. Господин Офлин, Нека да стане съвсем ясно. Самото съществуване на Европейския съюз улеснява мултинационалните компании, които по агресивен начин избягват своите данъчни задължения като това може да, по този начин те оправдават своите големи приходи в дадени държави членки, избирайки се възможността да платят данъчните задължения, в което си поиска държава на Европейския съюз, а не държавата, където развиват своята стопанска дейност. По този начин дадени държави и членки се изкушават да сключват изгодни сделки с големи национални компании, дава възможност на микродържави като Люксембург да забогатяват, давайки възможност на огромни мултинационални компании да избягват данъчното облагане, като плащат своите данъци в Люксембург. Така че, очевидно, всяко едно решение, което дава повече власт на Европейския съюз и на Европейската комисия, е погрешно. Отговорът е държавите членки да си върнат пълния суверенитет върху върху данъчното облагане в, на територията на своите държави. Китоксия А сега давам думата на следващия господин Нирмайер. Благодаря, господин председател. Аз приветствам доклада за автоматичен обмен на информация. Това е важен е, крачка напред за по-справедливо данъчно облаждане и тази инициатива би трябвало да доведе до по-добро е, данъчно събиране. Колкото до консултантска до е, ролята на парламента и комисията. Аз се надявам, че в съвета ще е, се вслуша в нашето експертно, нашето експертно мнение. Надявам се, че съвета ще вземе решения, които са добри за бъдещето на Европа. И трябва не обаче трябва да внимаваме, защото Колкото, колкото повече правила, толкова по-добре не е винаги най-доброто. По-добре е да имаме по-ефективни правила, отколкото повече. Така че нека не, забра... не забравяме, че многото и повечето във всички области е, е погрешно и ненужно, включително и при данъчното облагване. Сега давам думата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 световни стандарти за автоматичен обмен на информация по сметките вече е създаден. Хубавото е, че тези стандарти ще се прилагат в Европейския съюз от до година. Тези стандарти са много важни за борбата срещу данъчните измами, така че това е значителна крачка напред. Логично е стандартите, които се използват в директивата за лихвите лихвени, за спестяванията. Трябва да се има не, не знам е, какво би било разумно да се, как би било разумно да се действа. Ще имаме повече информация, но е, цената на бюрокрацията и на двойната работа ще бъде чувствително по-висока от набраната информация. През следващите години е много важно Европейската комисия да работи активно и прозрачно, е, за да може действително да има преход към новите международни стандарти. Това не се отнася не само между отделните държави членки, но също така и във връзките с прямо трети страни, е, с е, трети територии. Е, трябва стандартите по директивата за спестяванията да станат световни, глобални стандарти. Комисията трябва да предоставя информацията текущо. И но но това не трябва да стамо в затворения кръг на съвета. Трябва да се споделя и с Европейския парламент и с широката публика като цяло. Едва тогава евентуално могат да се предложат мерки и да се приемат колкото се може по-бързо. Прехода към глобалните стандарти за автоматичен обмен на информация трябва да бъде възможност, от която да се възползваме максимално. Председателката давам думата сега на господин, госпожа Рунен Лернер. Госпожо председател, добросъвестните данакоплаци и добросъвестните предприятия плащат своите данъчни задължения и спазват правилата. Но скандалата с LuxLeaks показва, че не всички плащат съгласно тези принципи. Ако подобни практики на избягване на данъчно задължение продължат да съществуват в Европейския съюз, държавите членки ще продължават да страдат от липса на приходи, ще трябва да увеличават своите държавни дългове, за да предоставят минимални услуги на своите граждани. Според мен Европейската комисия и граждани на Европейския съюз трябва да имат достъп до информацията кой какво данъчно, данъци плаща, в, кой какви данъци плаща в момента. Настоящото положение води до съвсем разбираем гняв и неразбиране от страна на гражданите. В Финландия продължава несправ... несправедливостта под формата на Португалия, която се опитва да привлича пенсионерите, които могат да не плащат никакви данъци там и да се възползват от топлото време по време на зимата, без да плащат никакви данъци. И по този начин Португалия се превръща в една прекрасна държава за финландските пенсионери което е абсолютно недопустимо и трябва да сложим край на подобен вид поведение. Госпожа Голар има думата. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, благодаря, че сте тук. Виждам, че председателството пак отсъства. Добре, е, че е тук, защото комисията трябва да продължи да упражнява натиск, включително и на държавите членки. Не това, че ще подставим малко ред в данъчната конкуренция е добре след разкритията за обхвата на данъчните съглашения в Люксембург и в други държави членки сме свидетели на липса на доверие от страна на гражданите. Така че е, обмена на информация е добре. Като председател на между на интергрупата за борба с бедността, излезахме с становище, че преразпределението на благата ще е, спомогне за борбата срещу несправедливостта. Докато няма данъчна справедливост, няма да има и борба срещу бедността. Следващия демас. Е Госпожо председател, от 38 години не се осъществява обмен на информация. Европейски съюз не направи нищо. До скандала LuxLeaks е, докато стана ясно, че нещата трябва да се размърдат, че явно нещо не е наред в Европейския съюз. Е, информацията е, за изпреварващо сключените данъчни споразумения трябва да бъдат публични, защото защото това не е частен въпрос. Е, министрите на финанси допуснаха това да продължи е, до момента, в който определени групи оказаха натиск. Уви, съветът е, не е на висотата на позициите на комисията и на Европейския парламент. Ние продължаваме да нямаме достъп до необходимите документи. Все пак има крачка напред за Европейския парламент, но тази крачка е скромна, тя е крат, крайно недостатъчна предвид европейските денакоплатци. Господин Столоян има думата сега. Sfârșit, Uniunea Europeană фаче un пас important pentru a stopa practic. Господин председател, Европейският съюз в крайна сметка реши да вземе стъпки за слагане на край на практиките на големите мултинационални компании, които не плащат данъци в държавите членки, в които са економически активни. И това ще се случи чрез въвеждането на автоматичен обмен на информация между държавите членки. В състояние е, да предприема мерки е, незабавно след приемането на е, предварително данъчно становище или предварително споразумение за трансферно самообразуване, което засяга съответната държава членка. И преди, тук в Европейски парламент, колеги и аз самия сме настоявали за взимане на мерки. Трябваше ни един международен скандал, за да се вземат най-накрая някакви мерки, за което благодаря на Европейската комисия и на нашите докладчици. Благодаря има господин Карас. Господин председател, дами и господа, скъпи колеги, благодаря на докладчиците и по-специално благодаря на господин Фербер за изработения от него доклад, защото той отговаря на много очаквания. Сега от една страна комисар Вестагър е открила много не, незаконни данъчни становища. От друга страна имаме люксликс и Европейският парламент, който иска много повече прозрачност в областта на данъчната политика като цяло. И предвид всички тези обстоятелства, сме свидетели на държави членки, които отказват да предоставят информация. Така че необходима е повече про, ем, прозрачност. Правилата трябва да бъдат еднакви. Консолидираната данъчна основа трябва да бъде еднаква за всички държави членки. Трябва да има много по-равнопоставени условия, за да се постигне до някакво данъчно справедливост. Господин Кенвин Кендел. Господин комисар, госпожо председател, може би Европейският парламент няма официално право да взима решения, но ние настояваме за е, ефективен механизъм за обмен на информация. Едва ли е, съвета може да пренебрегне това? Е, не може само Европейската комисия да играе централна роля трябва, е, чрез централна роля на Европейската комисия могат да се избегнат бъдещи данъчни скандали. Е, всяка е, държава членка се опитва да е, запази своите данъчни споразумения. Е, това е нормално, защото всъщност това са индиректни субсидии. Единния пазар може да процъфтява е, само ако държавите членки е, не изкривяват конкуренцията чрез незаконни субсидии цели. И именно е, по това трябва да работи Европейската комисия с е, пряка подкрепа на държавите членки. Защо трябва да има информация по е, данъчните споразумения? Виждаме какви усилия се правят, за да се съхрани националния суверенитет. В край на крещата обаче ще стане така, че държавите членки ще играят една срещу друга и мултинационалните компании ще бъдат удовлетворени, докато гражданите не удовлетворени. Председателя, е, господин Танок има думата по процедура на спонтанни изказвания. Една минута. Господин Тонк не е в залата. Господин Капут има думата. Благодаря ви, господин председател. Нееднократно еднократно в рамките на дебата се спомена необходимостта от прозрачност и справедливост. Те би следвало да са в сърцевината на всяка ефикасна политика за борба с трансграничното избягване на данъчното облагане. Но знаем, че в момента няма всъщност сътрудничество между държавите членки в тази област – в момента се уменя недостатъчни сведения, които водят до много сериозно изкривяване на конкуренцията. Ето защо съм напълно съгласен с нашия докладчик. Съгласен съм и с влизането с, с задна дата на директивата за данъчните становища, издадени през последните 10 години. Не бива също така да забравяме и необходимостта от по-добро административно сътрудничество между държавите членки. Господин Тонк има думата. Валя липа за беседа. Благодаря, господин председател. Европ... Европейският съюз би трябвало да бъде двигател и водещ в тази област. Ние трябва да бъдем лидери в международен план в борбата срещу данъчното укриване. Обмен на информациите между държавите членки е много ограничено, а договореностите, данъчните договорености не се разгласяват дори когато имат трансграничен характер. Така че нещата трябва да се подобрат много значително трябва да се вземат мерки, защото онези, които са по-привлекателни към обягващите данъци, да бъдат по-малко привлекателни за бъдеще. И необходимо е също така да се направи разграничение, да се види кой какво има и какви са правилата. Господин Мариас, е, микрофонът. Благодаря, госпожо председател данъчните измами са бич за економиките в еврозоната. Шампиони са големите мултинационални компании, които е, посредством е, споразумения помежду си избягват е, плащането на множество данъци. Данъчният дъмпинг е на лице Всъщност това са подаръци за многонационални компании, е, които плащат нищожни количества данъци. Например, в е, страна като Гърция е, те имат много големи печалби. Скандала Люкс Ликс имаше и много други скандали. Господин Блум настоява за това да да нападнем гръцкия народ. Господин Московиси, е, комисията трябва да реагира и да иска списък на всички, които имат сметки в Швейцария. Питание е, чия интерес е овде желим за... Благодаря ви, господин председател. Основният по-скоро трябва да си зададем е, чии интереси искаме да защитаваме. Интересите на европейските граждани или интересите на мултинационалните компании. Очевидно някои държави членки проявяват егоизъм, което разбира се е в общърп на гражданите. Ето защо смятам, че предложенията, които се правят в докладите са положителни и автоматичният обмен на информация в отношение на нашите становище Европейския съюз е от първостепенно значение за нас, ако искаме да защитим интересите на европейските граждани. Би трябвало също така да обмислим и по-нататъчни стъпки напред. Разполагаме вече с единен пазар и с единна валута, макар тя да не е прията от всички членове на Европейския съюз. Така че въпросът е следният. Може ли да има единна валута без единна данъчна система? Думата има господин Салтес. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ми дадахте думата. Броя на данъчните измами само се увеличава и разбира се, се отразява върху е, данъчната събираемост в държавите членки. Това са милиарди, които се губят всяка година и които биха били толкова необходими за е, социалната политика. Свидетели сме на много е, е, на, на, на нарушени правила, на това, че държавите членки не са информирани за е, данъчни становища, които имат трансграничен е, характер е, и сме, сме и свидетели на скандали, така че необходимо е наистина да има много по-голям прозрачност и да има един защитен публичен регистр. Е, господин Балтес, е, е, господин комисар, според традицията, кога според традицията, докато ние приказваме,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 се намират е, начини да се заобиколят разпоредбите, които ние гласуваме. Така че, питам ви, е, колко време е необходимо, за да се създаде автоматичен обмен на информация? Колко време е необходимо, за да стане задължителен този автоматичен обмен на информация? Е, колко време е необходимо, за да има задължителен пълен регистър на активите на дружествата, били те движими или недвижими, не само в Европейски съюз, но извън него. Не можем да се правим, че Европейския съюз е, е остров. Има различни списъци. Различни списъци, които пораждат е, е, слухове, които подхранват недоверието от страна на европейските граждани. Те не са убедени в нашата възможност да победим данъчните измами. Благодаря, господин председател. Приветствам се споразумението, сключено между Европейския съюз и Швейцария за автоматичния обмен на, на сметки, които трябва да бъдат декларирани или подлежащите на докладване сметки. Швейцария е много важен партньор в усилията ни да се преборим с а, укриването на данъци и избягването на данъчно облащане. И се надявам, че това споразумение за сътрудничество, което ще влезе в сила от 2018 година, ще засегне данъкоплаци, които се опитват да укрият приходи, за които не са платили данъчно, съответно данъчно облагане. Също така е важно съответните компетентни служби на Швейцария да установят подобни случаи и да определят кой коя е надежната данъчна служба, която би следвало да се вземе със съответен трансграничен случай. В някои случаи също така трябва да се сложи край на ненужни разследвания. Благодаря ви сега. Давам думата на комисар Москвицев. Благодаря, господин председател, дами и господа. Няколко така политически възгледи и ще направя и някои уточнения. Абсолютно споделям консенсуса, който бе постигнан на този доклад и който бе най-добре изразен от госпожа Голар. Голар става дума въпрос на доверие. Да, наистина, нашите съграждани се е, съмнителни и не вярват на администрацията си. Същевременно те намират, че нещата са несправедливи, от тях се искаше жертви по време на кризата, същевременно многонационални предприятия се възползват от правния вакуум или от вакуума в правилата за неплащане на данъци или укриване на данъци, така че необходимо е всички да работиме заедно за възвръщане на доверието. Става дума наистина и за намаляване намаляване на несправедливостта и не... Но същевременно става дума и за ефективност, защото става дума за повече събираемост, е, Става дума за прозрачност. Много, много данни са в момента не е, разгласени и това е много важно в момент, в който все още е необходима консолидация в еврозоната и не само в еврозоната. Така че комисията би искала данъчната справедливост и борбата срещу данъчните измами да да бъде в центъра на нейната дейност и на, нейно, на нейните приоритети. Е, демократичният дебат е нещо абсолютно необходимо и е, полезно, но също времено нека да избягваме популизъм, нека да избягваме заклеймяването е, на даден човек или на дадени групи. Защото имайте, имайте предвид, че комисията работи решимо с аз е, говоря в качеството си на е, комисар по данъчното облагане въпросите, свързани с данъците, но работя ръка за ръка с Маргарет Вестегър и се радваме на пълното доверие на мисията. Бих искала да отговори на госпожа е, Жали. Ние често разменяме непряко информация и съобщения, но нека не, нека не забравяме борбата срещу данъчните измами в борба срещу комисията, защото Европейския парламент и комисията трябва да действат заедно ед, един един с друг ръка за ръка. Е, мога да ви кажа, че постигнахме и споразумение с председателя на комисията такса, за да има достъп до е, документи на комисията. Миналата седмица предоставяхме 90... 89 документа на разположение на е, европейските депутати. Така че и няколко думи за държавите членки, които бяха критикувани от вас. Аз смятам, че това е абсолютно справедливо и споделям казаното от господин Фербер, но Наистина аз също желая да отидем, да вървим напред и да направим крачка напред. Но същевременно държавите членки е, са една е, неумолима даденост и е, важно е да се подчертае, че и държавите членки са готови да предприемат мерки за постигане на целите. Аз имам доста опит, тъй като съм бил е, е, член и на Европейския парламент и на съвета, но е, до сега, повярвайте ми, никога не съм виждала подобно решение в областта на данъчното облагане да бъде прието с единодушие. Така че това, което това, което правите вие, това, което правиме ние, са крачки напред и е, наистина има място и за критика, но мога да ви кажа, че е, вървиме напред и бих искал да благодаря на парламента за неговия принос за подкрепата за мерките в борбата срещу данъчните укривани и данъчните измами. И сега нека да отговоря на някои от е, поставените въпроси. Ще навлеза малко повече в е, подробности. Първо, полето на действие обхвата. Мисля, че това наистина е един от основните проблеми, повдигнати от господин Фербер. Е, той смята, че всички данъчни становища трябва да бъдат е, в обхвата на е, директивата, а не само тези, които имат трансграничен характер. Да, комисията беше предложила трансграничните становища, както и е, споразуменията за данъчно преобразуване. Като съв... съвета тук ни подкрепя. Защо? Първо, защото е, включването на не трансграничните данъчни становища ще, ще добави административно бреме и е, просто ще, е, няма да позволи на данъчните власти да работят наистина по проблемите, по които трябва да работят. Второ, другите становища трябва ли да бъдат е, включени е, аз не смятам, че можем да вземем решение днес, защото не, не, не, нещата не са затворени в под по на по-нататъчен етап при една а, целесообразна правна, при едно целесообразно правно основание бихме могли да включим и другите становища. А, е, по нещо друго казано от а, е, господин Фервер е, относно ретроактивността. Е, петте години е, вместо десетте години, които се предлагат от комисията. Знаете, че същевременно обаче имаме по-широк обхват, т.е. всички становища, които са предприяти от 2012 година, но и онези, които вече не са валидни. Включително и като освен онези, чието годишен оборот е под 40 милиона. Така че аз разгледах различните аргументи и смятам, че един срок от 5 години с дерогация за малките и средни предприятия и по-широк обхват ни позволиха да достигнем наистина един балансиран компромис, Господин Бае се спря и на, данъчните, на данъчният а, идентификационен номер и няма няма такъв в, в, общоевропейски план. Това е, разбира се, и въпрос, който има и технически, и политически аспект. Това е мисля, един важен компонент, но не можем да чакаме подобен един номер да бъде въведен, за да, преди, за да влезат в сила правилата за обмен на информация. И един друг проблем, който е, бяхте повдигнали още на първото изслушване на комисията така механизма, който може да изчисли последиците от прозрачността върху поведението на мултинационалните компании. Аз съм а, по аз съм убеден, че този, този метод ще от, от, от, от една, от една, от, от, от една страна ще даде възможност на предприятията да имат много по-голяма предвидимост и да могат да, да а, имат така, визия за бъдещето, нещо, което само по себе си не е незаконно, а същевременно комисията ще може да играе ролята на арбитър, която ще и е, даде възможност в последствие да е, прилага санкции. Така че е, новата директива просто ще ни е, даде основа за е, предприемане и създаване на тези стабилни механизми. И още нещо. Борбата за прозрачност е борба, която никога няма да приключи. Е, мога да ви уверя, че ние сме твърдо решени да продължиме тази борба до край. Комисията иска да работи отново по проекта Аксис CCCTV, точно за да може да бъде постигната прозрачност и ефективност. Още веднъж повтарям. Комисията иска да докаже, че ефективното данъчно облагане може да даде резултати и плодове. Е, в, Знаеме, че много от многонационалните предприятия плащат малко или въобще не плащат данъци там, където провеждат, там, където е, се извършва техната дейност. За това е необходимо да има отчетност и е, докладване страна по страна и първо започнахме с допитване и обсъждане. След това ще направим анализи. Не за да избегнем решаването на проблема, а да видим доколко докладването по страни би могло да бъде ефективно и няма да, допринес, да, даде, да, доп, допринесе да, де, допълнително административно бреме, защото трябва а, да вземаме предвид и економическата реалност. От една страна, предложението на ОИСР е да има е, административно сътрудничество само. Ние смятаме да направиме крачка напред, да имаме по-широка дейност, само ако това обаче не се отрази отраз, от, е, отрицателно на малките и средни предприятия е, Нашите цели са едни. Всички, всички смятаме, е, че целта е да отидем по-далече, по-близо и всички вие спомагате. Затова и ви благодаря, господин. Благодаря, господин комисар. Благодаря за това изложение. Естествено, то отива отвъд темата, която ни занимава днес и по която трябва да гласуваме. Благодаря ви за доброто сътрудничество по работата върху доклада ми. Надявам се да се слушаме в вашите съвети. Имаше и доста критики е, срещу комисията от страна на съвета. Е, мисля, че в е, веригата отсъства съвета. Съвета трябва действително да се научи, че Европейския парламент е сериозен партньор и към него трябва да се отнася сериозно. С други думи, ние трябва да заявим ясно това. Бих искал да благодаря на докладчиците в Сиянка за доброто сътрудничество. По този начин можахме бързо да се справим с тази сложна материя. Надявам се утре в пленарна зала да отправим сигнал към съвета. Искам е, да подчертая сигнал към съвета, а не към комисията. Комисията се свърши работата по данъчните становища. Съвета обаче трябва да помисли върху решението, което взе на 6 октомври. Ние като Европейски парламент трябва да настояваме за прозрачност и е, справедливост в областта на данъчното облагане. Ние вървим в правилната посока, безспорно това е в интереси на държавите членки. Благодаря ви. Е, председ... Ja, herr präsident! in vertretung des leider verhinderten berichterstatters darf ich als koordinator der sozialdemokraten е, е, благодаря, господин председател. Е, като координатор от групата на социалистите в комисията ТАКС, бих искал да кажа една дума към Европейската комисия. Мога изцяло да подкрепя казаното от господин Фербер, а именно, че ние работим рамо до рамо с Европейската комисия по този въпрос. Постигнахме много неща, но все пак искаме да наблегнем на точките, по които не сме сме постигнали достатъчен напредък. Например, разследващата комисия. Тази сутрин научих нещо, което ме смути, което вероятно ще повлияе на бъдещата ни работа. Благодаря на Европейската комисия, че поема ангажимент да осигури прозрачност, че обещава да ни предаде документи е, в рамките на интерституционалното споразумение. Та, да, днес научих, че е, комисията, които а, е, не са ни съобщени, ще станат публично достояние, ще бъдат предоставени на научни институти, които просто са подали надлежна молба по силата на правото на европейските граждани на достъп до документи. Ако това стане, надявам се да отпаднат много проблеми. Предполагам, че не можете да ни отговорите днес, но ние ще ви пишем пишем, защото за нас е достатъчно трудно да работим предвид документите, до които имаме достъп по силата на интерституционалното споразумение. Ако обаче тези документи вече са публично достояние, ако вече са съобщени на някого, ние би трябвало да настояваме да бъдем третирани е, по същия начин, по който са третирани трети лица. За това ще настоява и е, пленарното заседание. Госпожа Скот Като. Благодаря ви, господин председател. В заключение на дебата бих искал да отбележа, че очевидно има единодушие в Европейския парламент. Имаше отлично сътрудничество по всички досиета, които разгледахме и аз лично мога да се похваля с голяма подкрепят доклад. Установих също така, че има и доста сериозна промяна в отношението на някои членове на Европейския парламент по отношение на данъчното облагане. Отчасти поради гневът на гражданите, заради скандалът с данъчните становища, но и защото са научили повече за реалния проблем поради дейността на специализираната комисия за данъчните становища. От тук нататък трябва да видим как може да използваме тези заключения за изготвяне на по-добри политики. Радвам се на решението Европейската комисия да се предоставят повече документи, но предоставянето на документи в читалния при заключени врати е недостатъчно. Имаме нужда от истинска прозрачност и от по-добра, по-добър достъп до информация. Трябва също така да защитаваме и лицата, подаващи сигнали за случаи на данъчни злоупотреби. Трябва също така да гарантираме, че има равнопоставеност между големите кооперации, които имат възможност да намалят своите данъчни задължения и МСП, които са гръбнака на нашата економика. Данъчна справедливост е, е от а, съществено значение за, за европейските граждани и с господин Фебер призоваваме държавите членки да работят сътрудничество с нас. Високо ценим усилията, които полага Европейската комисия, но обръщаме с призив и към държавите членки да възприемат данъчна справедливост като приоритет, защото тя наистина е приоритет за нашите граждани. Благодаря ви. Благодаря ви. С това приключва дебатът по